да напомня за колегата Марко Панела, който почина миналата седмица. Той много години бе сред нас. Аз също работих с него. Ние го познавахме. Аз, уважаеми дами и господа, го познавах като един изключителен човек, изключително страстен човек. Неговата страст се отнасяше до защитата на гражданските права, пацифизма и плурализма в нашите общества. Той беше един решителен противник на смъртното наказание, защитник на правата на затворниците, защитник на правата на хомосексуалните хора. Той бе един поддържник на равнопоставеността между мъжете и жените. Както много от колегите, аз познавах Марко Панела като проевропеец. Той имаше широко влияние, влияние, което се простираше отвъд редиците на неговата партия и отвъд Италия, неговата родина. Господин Панел, Панела беше политически пионер, той беше критичен човек и неговият критичен дух подклаждаше много често в Италия и в други а, храни продуктивни дискусии. С него губим един европеец. Моите съболезнования искам да изразя на неговите приятели и роднини, но ние ще продължим неговото дело. От името на Европейския парламент искам да изразя нашите съболезнования на семейството на господин Панела. Нашите искрени съболезнования. Уважаеми... Уважаеми дами и господа, прекъсваме заседанието за